Сега имаме доклада на госпожа Лиляна Родриге за емансипиране на момичетата в Европейския съюз чрез образование. Госпожо докладчик, имате думата за 4 минути. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички колеги, които допринесоха за изработването на този доклад. Много важно бе е, да представим е, на всички този доклад. Успяхме да се споразумеем за компромисите по основните ни цели, а именно да поставим в центъра на нашата дискусия момичетата, младите жени, Така че в бъдеще всички, действително не само на теория, да разполагат с едни и същи права. Трябва да признаем, че ситуацията се е подобрила междувременно и очевидно това подобрение ще продължи. Няма съмнение в това, но същевременно развитието е твърде бавно. Ежедневно установяваме, че продължава дискриминацията – би трябвало да се опитаме да накараме обществото и най-вече мъжете да забравят предразсъдъците си, да се отърсят от стереотипите, да започнем най-вече с децата. Така че не бива да се страхуваме да поставяме в центъра на нашите дискусии е, образованието, когато говорим за е, емансипацията на момичетата, на младите жени в Европейския съюз. Съществува и така наречената училищна култура. Е, в рамките на училищната култура именно е, Еманципирането на младите жени, отхвърлянето на дискриминацията трябва да станат принцип, включително и в рамките на учебния процес ние сме приели е, за наши ценности и принципи равенството, равноправието, е, липсата на дискриминация. Момичетата би трябвало да бъдат е, равноправни членове на обществото. Е, Истанбулската е, конвенция е много важна в това отношение. Необходима ни е, е култура в училищата, която да проповядва равенство и равнопоставеността при взимането на решения, включително и административни решения, да бъде заложена като принцип. Много важно е това и от гледна точка на професионалната реализация на младите жени и на а, тяхната економическа независимост. Така че, независимо от биологичните разлики, а, мъжете и жените би трябвало да се ползват с еднакви права. Трябва да наложим дух на толерантност в обществото. Младите жени е, имат същите права, както младите мъже. Ако този факт не се осъзнае и не стане реалност, е, никога няма да можем да говорим за истинска емансипация на жените. Винаги ще се намират мъже в нашите общества, които ще казват, че това е невъзможно и не може да се получи и, и ще привежат други аргументи. Но в никакъв случай е, жените не бива да бъдат поставени на второ място само защото са жени, защото са момичета. Трябва да подкрепим е, жените в Европа. Трябва да подкрепим нашите сестри и дъщери. Благодаря ви. Е, Благодаря ви. Госпожа Марияна Петир има думата. Една минута. Промените слико обители. Благодаря ви. Целта на този доклад е, е да е, се постави с главата надолу и краката нагоре всъщност цялата ни картина и разбирането ни за семейството. Заглавието звучи прекрасно, но зад това хубаво заглавие всъщност се крие нещо друго. Докладът предлага в учебните планове и програми да се включи и е, сексуално образование и възпитание. Е, всъщност за какво става дума. Има традиции и принципи в нашите общества. Родителите са именно тези, които ще възпитават децата и те ще им дават и необходимата информация във връзка с в контекста на сексуалното образование. Така че това, което се предлага от докладчика, не отговаря на традициите и е, на вижданията на нашето общество. Не подкрепям този доклад. Е Благодаря, господин председателю. Имаме комисия по равнопоставеност на половете. Всички трябва да имат достъп до високо качествено образование в държавни училища. Мерките за предотвратяване на дискриминацията биха допринесли за това както и този доклад. Демократизирането на образованието би спомогнало за равнопоставеността на половете и би довело до това да преодолеем различията в културно отношение. Аз съм убеден, че създаването на дух на отговорност, на солидарност ще ни помогне да постигнем демократично участие и социален напредък, така че съм за този доклад. Председателя господин Мариас има думата. Благодаря ви, господин председател. Еманципирането на момичетата в Европейския съюз чрез образованието е много важно, ако искаме да говорим за равенство на половете. И тук всички държави и членки трябва да положат повече усилия. Мъжете и жените наистина трябва да имат равни възможности за участие в економическия живот – Нека се преборим с дискриминацията срещу жените. Хубаво е да се помисли и за някакви програми за професионално ориентиране. Също така да се мисли за спецификата на обучението. Учебната програма Принципно образованието трябва да се пребори с стереотипите и така ще помогнем на жените във всички отрасли и на обществото като цяло. Благодаря. Благодаря ви, Ернест Марагал. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че чрез диалог и добре свършена работа сега имаме и добрите резултати. Е, трябва да поздравим наистина госпожа Родригес, както и Комисията по култура. Мисля, че работим наистина в правилната насока. Необходимо е да се обърне внимание на образованието. Би трябвало всички да подкрепим е, със своя глас и предходния доклад, който обсъдихме и доклада на госпожа Родригес. Всъщност аз трябва да кажа, че откакто участвам в дебата, започнах да получавам доста агресивни съобщения и за това ми се струва, че докладът е прав, като казва, че трябва незабавно да се вземат мерки, да се борим с стереотипите. Затова и аз съм съгласен с госпожа Родригес и останалите колеги. Поздравявам ги за свършената работа. Трябва да зачитаме равенството, както и различието. Необходимо е всеки да може сам да взима решения за своя живот и тяло. Благодаря ви. Ана Заборска има думата за една минута. Пан председа, пан комисар. Благодаря, господин председателю. Аз съм против идеологическата намеса в правата на децата да образоват и отглеждат своите деца и също така компетенциите на държавите членки. Постоянно съм против двусмислието в доклада. Докладчика, освен това, е, иска да се присъединим към Инстанбулската конвенция, това би било нарушение на договорите, защото тази конвенция изисква приемане на закони и а, нямаме правомощия да приемаме такива закон, законодателни мерки и Съда на Европейския съюз е постановил решение по а, това а, и това е свързано с Европейската конвенция за правата на човека. А, така че по тези и много други причини аз не мога да подкрепя въпросния доклад. Благодаря. На следващо място, следващия оратор от Словакия, господин Скрипак. Thank you very much. Благодаря, господин председател. И аз няма да благодаря на госпожа Родригес за нейния доклад. Словакия всъщност посрещна с много надежди членството в Европейския съюз. Надявахме се на повече солидарност, на повече демокрация. Но какво виждаме? Сега докладчикът предлага да се надхвърлят правомощията на държавите на Европейския съюз и да се навлезе всъщност в правомощията на държавите членки, да не се спази принципа на субсидиарност във Франция, в Словакия, в много други държави членки. Гражданите желаят да се запази независимостта в определени области, да се спазва принципа на субсидиарност, да се запазят традиционните семейни ценности. Докладът Родригес показва още веднъж, че има сред нас хора, които желаят да пренебрегват основните принципи на Европейския съюз. Депутатът Герике има думата сега. Една минута. Да, благодаря, господин председател. Голям театър, голямо кино, нещо като концерт на Леди Гага. Ето, че 90% от задачите, които се изпълняват от държавите членки, са в рамките на принципа на субсидиарност. Така че аз в никакъв случай не мога да се съглася с това Европейският съюз да се намесва и там, където няма правомощия. Има обучение по социални умения, но в крайна сметка именно родителите би трябвало да учат децата как точно да да се държат в обществото и какво и да им предават и всичко това, което е важно за тяхното сексуално образование и информираност. Има много-много неща, които не бива да правим. И в крайна сметка последното, от което се нуждаем, е сексуално образование в е, основните училища. Много ви моля, престанете най-вече с е, тези ужасно изнервящи и дразнещи доклади по собствена инициатива. Благодаря. You are last. И последния оратор от нашия парламент господин комисарят, господин Тибор Наврачеч. Благодаря. Почитаеми депутати, комисията приветства доклада. Този доклад подчертава, че политиката и практиката в областта на образованието са отрешаващо значение за да бъде привлечено вниманието на младите към равнопоставеността на половете, стереотипите и сексистското отношение. Така че докладът е в съзвучие с линията, към която се придържа комисията. Равнопоставеността на половете е образователен въпрос – Жените а, повишиха участието си в университетите. Над 60% от завършилите университетите са жени и в много дисциплини, които бяха а, господстващо поле за мъжете, сега навлизат а, жените. Нервно повеставеността на половете обаче остава в образователната система в Европа. По-голяма част от жените имат висше образование, но те не са достатъчно добре представени в инженерните науки, математиката и науката въобще. Жените не увеличават дяла си на трудовия пазар. Въпреки, че много жени завършват висше образование, много по-голям процент от тях са незаети на трудовия пазар. Освен това има голям дисбаланс в преподавателската професия. Жените не са достатъчно добре представени в управленските позиции и също така в преподавателския състав. Училищата, университетите е, всъщност не се прави оценка относно равнопоставеността на половете. Това измерение е част от стратегическата рамка за сътрудничество на държавите членки в областта на обучението и образованието. През март месец 2014 година министрите на образованието се срещнаха в Париж и приеха Парижката декларация за гражданството и единното пространство за недискриминация в областта на образованието. Равнопоставеността на половете е ключова ценност на Европейския съюз и той а, цели да укрепи тази своя дейност. Еразъм плюс нашата програма за финансиране сега предлага големи възможности в тази посока. Комисията споделя мнението, че трябва да отидем отвъд политическите намерения в областта на равнопоставеността. Комисията обръща особено внимание на учителите, на гласите на, учи, на учителите и преподавателите е много важна и равнопоставеността на половете е част от нашите политики и програми сред нашите приоритети е за сътрудничество между държавите членки в стратегическата рамка до 2020 година. Необходим можем да ускорим напредъка и от определене на предизвикателствата трябва да преминем към решенията, да има достатъчно ресурси, които да бъдат водени от конкретни измерими цели и средства за прилагане. Комисията очаква да направи оценка на прилагането на тези мерки и предвиждане на съответните политически мерки. Благодаря, господин комисар. Приключваме с дебата.